Okay, so be welcome to the... Добре дошли на заседанието на Комисията по правни въпроси, последно преди лятната вакансия. Ще започна с приемането на дневния ред. Уведомявам ви, че точка 28 ще бъде разгледана след точка 8. Точки 10 и 11 след точка 27, точка 16 след точка 17. Има ли възражение срещу тези промени в дневния ред? Не виждам. Следователно, дневният ред е прият. Точка 2. Съобщение на председателя. Е, искам да ви уведомя за събитията, на които сте поканени. Ще има публично изслушване за давностния срок при ПТП, състояние на нещата и път към бъдещето. Утре в 10.30. След това обмен на мнение с Лусия Житненска, министър на правосъдието Иван Сечник, държавен секретар на Министерството на културата за приоритетите на словашкото председателство. Предвижда се това да стане утре в 3 часа. След това ще проведем обмен на мнение с комисаря Тайсен за процедурата за жълтия картон във връзка с проекта за командироването на работници. Това е утре в 4 часа след обед. Припомням, че утре заседанието на комисията сутринта започва в 8.30 със среща с Ариел Каниете, комисар отговорен за климата и енергетиката. Сега точка трета – одобрение на протокола от миналото заседание. Ако не постъпят възражения до края на днешното заседание, Протоколът от заседанието ни на 23 и 24 май ще бъде смятан за одобрен. Така можем да преминем към точка четвърта. Запознаване с проучванията за съдебното прилагане на семейното право на Европейския съюз във връзка с регламент Брюксел 2А за презграничното настаняване на деца и юрисдикцията по семейно-правни въпроси. Разсъждение върху регламента Брюксел 2А. Това е проучване поръчано от политическия отдел C. Няма да губя време. Добре дошли на нашите гости. Професор Лаура Тарпането от университета Генуа. Доктор Юстин Бартет също е сред нашите гости. Давам по 10 минути на всеки от вас за вашите изложения. Ще започнем с изказването на професор Карпането. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, много съм благодарна за тази възможност. Това проучване за презграничното настаняване на деца е мое дело. Настаняването на деца е мярка за тяхната защита която се постановява преди всичко в интерес на детето, но разбира се и в интерес на семейството като цяло. Тези мерки са от интерес и за държавата, която се стреми да гарантира правата на децата и да е, не се допуска липса на материална и морална грижа за децата. През граничното измерение – на настаняването е от особено значение, когато се постановява мярка а, от този характер, това означава, че на висшите интереси на детето по-добре съответства то да бъде настанено в държава различна от тази, на която е гражданин. А, тук има а, някои механизми на глобално ниво – член 33 от конвенцията от 96, също така член 56 от регламент Брюксел 2А, що се отнася до Европейския съюз. Моето проучване стъпи върху практиката на, по член 56 от този регламент в 12 подбрани държави членки. Тук се очертаха някои общи проблеми. Първо, самото понятие настаняване. Настаняването трябва да бъде изцяло с презграничен характер, т.е. мярка с презграничен характер, като в някои случаи този презграничен елемент не е така видим – е, освен това, производството не се развива добре на практика. Е, изисква се съгласието на приемащата държава, което да бъде дадено преди да се извърши настаняването на детето. Е, това не става така често. Често пъти, всъщност, съгласието на приемащата държава се дава след като детето е изпратено там. Е, не е много ясно разделението на задачите между органите, които участват в това производство. Задълженията на държавата по происход, както и задълженията на приемащата държава, не са ясно обособени. И най-сетне, съдебната практика на Съда на Европейския съюз прави ясно, че трябва да се спазва производство по екзекватура, за да се изпълняват тези мерки, но пак ще кажа, на практика това не става често. Е, проектът на комисията е насочен към най-важните е, проблеми. Най-напред е, предварителното съгласие на приемащата държава, норма за задължително такова съгласие от страна на приемащата държава. В проекта се съдържат някои норми във връзка с изискването за настаняване. То трябва да бъде формулирано по определен начин, да дава определена информация за детето, както и за мярката и да предпише срок за настаняването. Максимум два месеца. Проектът също така предвижда мерки за укрепване на сътрудничеството между компетентните органи. Може би най-важната мярка в проекта на комисията е премахването на екзекватурата. Е, както казах и до сега, въпреки че се изискваше екзекватура, това изискване до голяма степен бе пренебрегвано. Е, комисията също така в проекта си подчертава факта, че понятието дете е еднообразно понятие, синхронизирано с аналогичното понятие, съдържащо се в международно правните актове. За да бъде по-изчерпателна и качествена правната уредба, може би е добре комисията да обърне внимание на някои други въпроси. Най-напред бих казала, че понятието настаняване трябва да бъде съобразено с практиката на Съда на Европейския съюз и от тук да обхване и понятието мерки, свързани с лишаването на детето от свобода за определен период и единствено с цел защита на детето, а не неговото санкциониране. Също така трябва да се помисли дали понятието а, настаняване трябва да включва кафала и някои други институти, които са изключ... изрично посочени в член 33 от конвенцията. Поначало, когато се мисли за настаняване, се има предвид дълъг период, а не кратък период и затова е добре да се добави определение на понятието дългосрочно настаняване. Това би улеснило прилагането на член 56 от регламента. И накрая още един въпрос ще поставя. Той не е пряко свързан с презграничното настаняване, а по-скоро с задълженията на родителите. Добре е да има е, специална, конкретна норма за отговорността за задълженията на родителите. Що се отнася до изясняването на задачите, на участващите в производството органи, е, голямо внимание се обръща на задълженията на органите на изпращащата държава, но не и на тези на приемащата държава. не е изяснено правомощието за разследване при отправено поискване, не са ясни основанията за отказ на настаняването, при юрисдикцията има проблеми. Е, особено когато се предвижда настаняване за дълъг срок. Бих казала, че концентрирането на юрисдикцията каквото е на лице. При отличането на деца би било много уместен подход и при презграничното настаняване на децата, защото там също са необходими специфични умения. Необходимо е също така да се увеличи взаимното доверие между органите на различните държави членки. Добре е да съществува европейска система е, на акредитация, регистрация на е, решенията за полагане на альтернативни грижи за деца на ниво Европейски съюз. Е, понякога има национални регистри за децата. Това също е полезна мярка и е добре да има връзка между тези регистри. Също така, в някои петиции, отправени до Европейския парламент, се посочва, че производствата, свързани с деца, са изключително деликатни, за това трябва да се предпише изрично задължение за спазване на поверителност. Това също ще допринесе за по-голямо доверие. Във връзка с изпълнението на нормите, това е последният аспект, на който се спирам. Успоредно с премахването на екзекватурата, може би комисията трябва да помисли дали съдилищата на приемащата държава да нямат правомощие да приспособят заповедта за настаняване, ако има промяна в обстоятелствата. Така е, например, е, в е, е, регламент 606 от 2003 година. Последният аргумент, който бих изтъгнала, е свързан с разходите за тези производства. Няма правила за разходите, докато Хакската конвенция е по-прецизна в това отношение. Въпросът е релевантен, особено в тези страни, където по правило се насочват доста деца за настаняване. Има и други интересни теми, е, особено тези за децата, които бягат, които се отклоняват е, от мерки, е, неотговарящи на техните желания и предпочитания трябва да се помисли за така наречените лагери за такива деца. Ние не знаем дали такива съществуват. Има слухове за това. Би трябвало да се проучи дали съществуват. И също така да се помисли за възможността една държава, която няма юрисдикция на детето да поиска да придобие такава юрисдикция, за да може да положи грижа за детето. Това е идея, която предлагам на вашето внимание. Това са моите е, идеи, това са моите изводи и разбира се с удоволствие бих отговорила на вашите въпроси. Благодаря. Да, ще... Смятам, че ще е по-добре да запазим въпросите за накрая, след втората презентация. Презентация, която ще бъде направена от колегата от университета в Абардин. Заповядайте. Благодаря. И така, моята част от това проучване засяга правилата с, с брачните въпроси, юрисдикцията по брачните въпроси Тоест, кой съд в дадена държава членка е компетентен по подобни казуси за а, развод, разделяне и други. През следващите няколко минути ще се опитам да а, се спра на основните точки от тази проблематична материя. А, поне така се вижда от проучването, което проведохме. Има два основни проблема, които изискват да се сръточим. Първо, а именно правилото или пенденс, т.е. в случаите, когато а, има твърде стриктно прилагане на закона, а не се позволява гъвкавост при а, съответната връзка. И вторият проблем е липсата на разпоредби за връзките от един и същи пол. Ако мога да използвам един доста провокативен термин, има едно законодателство, което е доста мъжко, ако мога така да се изразя. Дори и защитниците на правата на жените го описват така – и може би наистина сме доста критични в този подход, как да се прилага това правило. И така, нека да обясня накратко как работят тези настоящи правила. По член 3 има няколко основания за а, това кое място а, може да бъде съд, където лицето може да представи съдебно искане, искане по този случай. И съответно как да се избере а, кой съд е компетентен. Страните не могат да се споразумеят, т.е. могат да се споразумеят, казва оратора, но не могат да постигнат правно приложимо споразумение за това кой случай е, трябва да, кой съд трябва да бъде избран. Тоест, е, страните не могат да бъдат автономни в избора си на съд. В момента, в който се сезира съда, започва да играе с правилото Alibis Пенденс и всички останали съдилища трябва да откажат да се занимават с случая единствената промяна, която е въведена, е всъщност само някои като последици от вече съществуващия регламент. Т.е. няма кой знае какви промени в правилата. Правилата така, както съществуват те, са същите, които са предложени и които ще продължат да се прилагат в момента, в който а, новата версия се приеме. Така че ще останем с предложение, което има голям проблем да идентифицира съответното право на държавата членка и оставя голяма отворена врата, широко отворена врата за а, търсене на най-подходящото законодателство, което съответства на а, случая и съответно това може да бъде в ущърп на една от страните. Нека да напомним, че изборът на съд в това отношение е също ам, избор на закон. Тоест не се избира само а, къде ще се разисква делото, но а, и закона, който ще се прилага. Защото все още законите ни не са съгласувани. Тоест, а, една от страните и две от страните избират и а, съда и закона. И съответно по този начин някъде се предопределя и резултата. В анализа виждаме, че има възможност да има избор, а, който да бъде проблематичен. Тоест някой а, на една от страните може да избере съд и компетенции само за да нарани и да разстрои друга, другата страна. Това са резултатите от настоящото законодателство. И това, което е изненадващо, е, че така се процедира в повечето държави членки но все повече се върви към един помирителен подход, подход в който се опитваме да разрешим тези проблеми по възможно най-мирният приятелски начин. Нуждата да се втурнем, така да се каже, към съда преди другият, премахва обаче възможността за намиране на мирно решение благодарение на някакъв посреднически подход. И когато съда бъде сезиран, т.е. когато казуса бъде представен пред съда, тогава съда вече трябва да се занимава с съда. Не може да се каже, съда не може да каже, не, не, по-добре е да бъде в друг съд и друга процедура. А, и не може да каже, а, вие се явихте тук, за да упражните някакви ам, преимущества, да използвате преимуществото си на другата страна. Това може да се окаже много проблематично за голям брой а, лица. Първо, защото липсва съгласуваност и в самия регламент, както и между регламента и други текстове. А, например, в регламента не са включени издръжките, както и собствеността. Така че може да стигнете до ситуация, като последица от разтрогването на брака има последици в различни държави членки. И, и случаят трябва да бъде представен там и съдът не може да консолидира съдебните процедури. И не може да ги обобщи само до една държава членка. Получава се много скъпо и а, е емоционално тежко за да страните. Това, което не бива да забравяме е, че лицето, което иска да започне делото, е, обикновено получава добър правен съвет, е, къде ще е най-добре уредено делото му. Това е лицето, което има по-добри финансови ресурси. И днес, въпреки напредъка, който постигнахме през изминалите десетилетия, все още сме в ситуацията, където мъжът обикновено ще бъде финансово по-добре и в 58% от семействата именно мъжът е основният или единственият вносител на пари. И а, в по-малко случаи жените печелят повече. Защо считаме, че това. А, всъщност, ако смятаме, че това е неутрален проблем, оказва се, че всъщност това е проблем свързан предимно с пола. Тоест, мъжът е най-вероятно на по-изгодна позиция по време на а, това дело. И има въпроси, свързани с, а, а, например, липсата на възможност от страна на съда да коригира подобна злоупотреба, така да се каже. А, това също трябва да се вземе предвид. И последното, по което искам да говоря, което също е част от регламента и пак е засяга проблема с половете. Това е изключването на връзките от един и същи пол в регламента. Регламента се обръща и работи най-вече за проблемите на връзките от различни полове. Защо имаме обаче тук такъв проблем? Ами, политически можем да, да не го смятаме за проблем, но от правна гледна точка има голям въпрос. Европейският съд по човешките права и точка 21 от хартата на Европейския съюз забраняват всякаква дискриминация въз основа на подобна сексуална ориентация. Така че ние трябва да включим и а, разтрогването на връзките на хората от един същи пол. Но този въпрос все още не е представен в настоящото предложение за преразглеждане на регламента. Но а, изследването показва, че наистина има нужда да обърнем внимание на този въпрос. Благодаря много. Благодаря за презентацията. has a question. Господин Буда има въпрос. Господин Буда, имате думата. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на нашите експерти за презентациите. Един въпрос към първият експерт става дума за защита интересите на децата. Знаеме, че съгласно конвенцията на ООН е, най-важното е да е, всичко да се върши в върховния интерес на, на детето. Какво мислите по този въпрос? Блъсквали ли сте с случаи, в които дете от е, страна, в която не се признават еднополовите бракове, това дете бъде е, настанено в друго семейство, в друга държава. Така че нека не забравяме, че когато говорим за върховния интерес на децата, имаме предвид включително и традициите, нормите, културното наследство, което носи това детето. Например, дете, което е напуснало Румъния с деца, с родителите си, отива в Обединеното кралство. Родителите са загубили родителските права и детето е било настанено в семейство е, от еднополови партньори. А, какво мислите за това в Румъния? Знаете, че еднополовите бракове не се признават, но детето просто е било настанено в семейство на еднополови партньори в Обединеното кралство. Какво мислите по въпроса? Благодаря, господин Радев. Председател, благодаря на експерти. Excuse me, uh, I will take uh, the questions and then you would uh, kindly respond. Първо да зададем въпросите, после ще отговорите на въпросите. Благодаря на експертите за изчерпателното представяне на двете проучвания. Бих искал да ви попитам сега, след като излезе предложението на Европейската комисия с промените в регламента Брюксел 2А, Считате ли, че все още има висок риск от разглеждане на различните процедури, свързани с развода, родителската отговорност и така нататък в различни юрисдикции? И много по-лесно е, когато страните могат да изберат предварително компетентния съд. Имаме много доказателства за това и примери от търговското право. Считате ли, че трябва да се даде повече свобода на страните сами да изберат предварително компетентния съд? Виждаме, че Брюксел 2А липсват разпоредби, които да гарантират равното третиране на страните в производствата, както по развод, така и при отнемане на родителската отговорност. Това е важен въпрос, имайки предвид броя на международните двойки в Европейския съюз, защото винаги една от страните ще бъде в по-изгодна позиция пред своя съд с производство на родния си език и така нататък. Какво мислите би могло да се подобри в тази насока? Благодаря ви. Мистер Звивка. Господин Звивка. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите експерти. Аз бих искал да задам два въпроса. Първо, а, съдебния туризъм. Опитваме се да се бориме с това явление. Сблъскахме се с подобни явления в Брюксел 1 и Рим 3 до известна степен, но тук виждате, че страните, които искат да стъпат в брак, да стъпат в брак, могат да изберат съдът, който в бъдеще евентуално би постановил а, техният развед. Може би по този, по този начин ще има по-добро, по-добра защита на по-уязвимата страна в разделата. Може би трябва да видим дали не е възможно подобен инструмент да бъде включен при преразглеждането на Брюксел 2А. Това е един въпрос и едно предложение. Второ помирителните процедури или медиациите би трябвало да бъдат задължителни, защото чрез медиация могат наистина да се гарантират че е взет предвид върховния интерес на децата. Не става дума за интереса на родителите тук, а наистина за върховния интерес на децата, който трябва да бъде в центъра на нашето внимание и трябва да бъде основно. Аз смятам, че подобна процедура трябва да бъде задължителна. И още нещо. Проблема свързан с еднополовите партньорства и проблемите свързани с осиновяване на деца или а, отглеждане на деца от еднополови е, партньорски двойки. Има много решения в в зависимост от различните юрисдикции. Някои държави членки признават брака между партньори от един пол или партньорства, други не. Но когато приемаме документ, разглежда който разглежда подобни проблеми. Аз лично считам, че в държавите, държавите членки, които имат подобни институции, тези разпоредби да се, да, да, да, да се, да се прилагат само в държавата членка. Тоест да не, да не се опитваме да е, внасяме и привнасяме институции, които не са прияти и не отговарят на традиционните исторически културни норми на, на, на, на държавите членки. Това са, може би, въпросите, които ми, може би да се опитате да им отговорите. Благодаря много за първия ви въпрос тъй като той позволява да засегна два въпроса, на които не се спрях по време на изложението. Както казах, през граничното настаняване трябва да се осъществява последния начин. Една държава иска от друга държава да осъществи мярка за защита на детето и да приеме детето за настаняване на своя територия. Това е чисто презгранично настаняване, както казах. Понякога на практика обаче то не се осъществява в този вид. И случаите, които вие споменахте, се вписват точно в тази хипотеза. В Великобритания и другаде член 56 се прилага и към непридружените, ненавършили пълнолетие лица когато се сблъскаха с проблема с ромските деца, британските власти се изправиха пред дилема да наложат насилствено осиновяване без съгласието на родителите или да съчетаят прилагане на член 15 от регламент Брюксел 2, трансферна юрисдикция към по-подходящия форум, плюс трансфер, настаняване в приемаща страна. И двете решения не удовлетворяват висшите интереси на детето. Може би най-добре е да се започне двояко производство за настаняване. Тоест, какво имам предвид? Двупосочно производство. Държавата, в която се намира семейството на детето, да поиска държавата, от държавата, в която временно се намира детето, да го настани на своя територия в съответствие с неговия културен происход и традиция. За съжаление, днес а, това не е така. и производството е само еднопосочно дори в проекта за изменение на комисията. Държавата, където се намира детето, иска като мярка за защита е, приемащата държава да извърши настаняване. И според мен е, това е сериозен проблем. За съжаление, е, проектът не го решава. Все още производството остава еднопосочно и едностранно. Другите въпроси бяха свързани преди всичко с избора на съд, автономията на страните и еднополовите връзки, така че колегата ми ще отговори на тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Вторият въпрос, който бе зададен, ако ми позволите, ще го обобщя. Е, трябва ли страните да имат възможност да избират компетентния съд? Е, бих казал в известен смисъл да. Опирам се върху проучванията си в тази връзка. Те трябва да имат възможност за избор на компетентен съд по няколко причини. Първо, трябва да си спомните какви са целите на европейския проект. Една от целите му е да утвърди свободите и свободата въобще. Второ, трябва да си спомним защо като Европейски съюз е, ние осъществяваме намеса в семейноправните отношения, за да утвърдим свободното движение на лица, да дадем възможност на избор на страните, за да не се препятства тяхното свободно движение в Съюза. Трябва да се помни също обаче, че семейните правоотношения не могат да бъдат лесно сравнявани. Те не са изцяло тъждествени като характеристика с търговските правоотношения. Те могат да бъдат по-флуидни. Когато сключат брак, хората обикновено не мислят за развод въпреки че статистиката говори за други тенденции. И също така можем да си спомним, че семейните правоотношения не са правоотношения между предприятия. Често в тези отношения има една по-силна страна, която разполага с повече ресурси. И затова аз бих казал, да, трябва да има една степен на автономия на страните, но тази автономия трябва да се упражнява тогава, когато страните вече мислят за производство и следва да се упражнява контрол от страна на съдилищата, за да се гарантира, че и двете страни знаят с какво се съгласяват, за какво са дали съгласието си, какво е споразумението, за което се съгласяват. Следващият въпрос, доколкото си спомням, също бе свързан с проблематиката на автономията, но по-скоро бе свързан с това дали трябва да се предвиди задължителна медиация. Има известна тенденция навсякъде в Европейския съюз да се преминава към задължителна медиация по семейно-правни спорове. Това обаче е, не е предмет на компетентност на Съюза, според мен. Аз дълбоко не съм убеден, че Съюзът има компетентност да решава тези въпроси. Те са от компетентността на държавите членки, т.е. дали ще има задължителна медиация или не, трябва да се определи от държавите членки. И от тук се стигна до един по-труден въпрос, свързан с третирането на еднополовите връзки и дали трябва да има гаранция че държавите членки, които не позволяват формализирането на еднополовите връзки, да бъдат изключени от приложното поле на законодателството, което урежда тази материя. Според мен, доводите свързани с правата на човека са по-убедителни. Тоест, позитивно правното задължение на държавите членки за въвеждане на норми за защита на правата на човека трябва да има предимство. Е, това се отнася и до правата на децата. Черпя тези доводи от Европейската е, Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и е, от Конвенцията за на дискриминацията на лицата, включително възоснова на тяхната сексуална ориентация съответната разпоредба от договора, е, която изисква единодушие е, да се приемат актове в областта на семейното право, изисква такова единодушие по основателна причина. Е, семейното право е свързано с идентичността на лицата. Необходимо е да има органична промяна в законодателството в тази връзка, а не да се налага изменение през задния вход, както каза ораторът. Мисля, че е, налагането е, на разпоредби и на промяна, такава фундаментална промяна в семейното право на държавите членки на сила е, от Европейския съюз чрез него факт не е желателна и във всички случаи тук трябва да се проведе баланс, да се постигне баланс между различни засегнати права и интереси, а постигането на такъв баланс никога не е лесно. Благодаря. С това Изчерпахме дискусията по точка четвърта. Благодаря и на двамата оратори. Продължаваме с следващата точка, която е пряко свързана с предишната. Ще чуем изложение от страна на комисията за преразглеждането на регламента Брюксел 2А. За съжаление, комисарият Юрова не е тук днес. Госпожа Карен Ванде Керхов е, е тук. Тя е специалист по международно частно право и изпълнява длъжността ръководител е, на звеното политика в областта на гражданското правосъдие към Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря на колегите за много интересните презентации на проучването. Ние го изчетохме с голям интерес. И така, да, както знаете, комисията предложи а, своето предложение за презглеждане на регламента. Някои от точките вече бяха дискутирани по-рано тук днес. Нека съвсем накратко да се опитам да ви представя как се опитахме да разгледаме този преглед. Както вече беше споменато от колегите, правещи проучването, преразглеждането се сръточава върху аспектите, свързани с родителската отговорност. И да, наистина, почти две години правихме проучвания, обществени консултации по оперирането на този регламент и установихме, че най-спешните проблеми са свързани точно с тази област, родителските отговорности. И именно за това се съсредоточихме, и съсредоточихме презглеждането в тази област. Целта е двойна. Първо, да а, направим така, че децата да не стават заложници на дългите правни спорове между родителите. И второто е да се улеснят всички а, страни при такива тежки, разреш... Е, тежки спорове много често това са много мъчителни трансгранични ситуации. Не искахме да променим и напълно регламента. Регламента като цяло е, се счита, че работи добре и наистина е увеличил правната сигурност в трансграничните случаи. Много хора измежду заинтересованите страни, с които се консултирахме, като цяло са доволни от регламента. Но има определени области за подобрение. Първата, която искам да спомена, е отвличането на деца. Например, когато родителите се разделят, единият родител се връща в родината си с детето, без да поиска разрешение от други родител. Тогава говорим за отвличане. Имаме изградени системи, където а, по този принцип детето трябва да бъде върнато възможно най-бързо в обичайното си местоживеене преди отвличането. Сега знаем, че това завръщане може да отнеме твърде много време, а времето е основно, защото създава огромни щети върху детето. И това, което се опитваме да направим е всъщност да намалим времето при отвличане е, на детето, времето за завръщане. Как го правим? Ами опитахме се да разясним времевите ограничения, за които трябва да става това завръщане. Те на този етап не са съвсем ясни в настоящия регламент. Опитахме се да поставим ясни такива граници. Също да намалим броя на обжалванията против решението за връщане. Представете си, ако има много обжалвания, тогава процедурата се влачи, влачи, влачи и а, се забавя връщането на детето. И също а, видяхме, че в контекста на отвличане на деца, процедурите са толкова специфични, толкова специализирани, че наистина е логично да се, се намали броя на съдилищата, да се ограничи на броя на съдилища, които се занимават с подобни случаи. Да позволим само най-специализираните в подобна материя да се занимават с делата. Това са промените, които предложихме. Второ, промените свързани с а, разпространяването на решението за ам, ам, попечителство на детето. И, има и други регламенти, с които вече се премахна а, така наречената екзекватурна процедура. А, е, това въжи и тук при родителските въпроси а, и при някои случаи, например достъп до детето или за решение за завръщане при отвличане вече имаме решение, но това, което предлагаме сега, всички тези междинни процедури в случаите на искане на попечителство на детето да бъдат премахнати, за да няма вече никакви спънки пред трансгранично признаване на решенията. Третата област, в която видяхме големи проблеми, е настоящото прилагане на решенията по родителските права в европейското законодателство бяхме предвидели всичко. Тоест, ако има решение в една държава, това решение да бъде прието и признато в другата. Но това, което не сме решили е как тези решения ще бъдат приложени на практика в другата държава. И ето видяхме, че точно там има големи а, възможности за маневри, за различни стратегии, за отлагане, а, за забавене, на прилагане на решението. И поискахме да имам едно целево преразглеждане и да се а, ограничат а, причините за отказ, примерно, на прилагането, за да няма такива игрички и дори да позволим да има възможност за допълнително подсилване на прилагането на решението, за да се избегнат подобни злоупотреби. Това са елементите, свързани с съдебното производство. Друг елемент, свързан с човешките права, а именно, че детето трябва да бъде изслушано, когато процесът, процедурата засяга самото него. На практика, разликите в правилата между държавите членки за това да, дали детето може да бъде изслушано и как, водят до там, че се стига до решения, които не се признават в други държави членки. Това е неприемливо. Всички държави членки участват в Международната конвенция на ОНЕ за правата на детето и са се ангажирали да изслушват децата при подобни съдебни процедури. Но виждаме, че разликите остават много големи и не осигуряват свободно а, движение и прилагане на съдебните решения. Така че ние тук ще въведем това общовалидно задължение за изслушване на детето и че държавите взаимно ще признават изслушването на детето, дори то, това изслушване да е протекло при други условия, а не такива, каквито са предвидени в а, а, запитаната страна. Друга област, в която предложихме промени, беше спомената от експертите, преди, които говориха преди мен, а именно ам, приема на детето, осиновяването му. Знаем, че има много забавения на практика при подобни трансгранични осиновявания. Ам, това, което се опитахме да направим в този регламент е просто да създадем автономна процедура по даване на съгласие, което да, която да се прилага навсякъде в Европейския съюз и а, да позволява да се вземе съгласие от другата държава и също да има времеви срокове, защото има случаи, когато детето наистина спешно се нуждае от а, подобно настаняване. И това, което е важно, е да имаме тясно сътрудничество между различните власти. Защото иначе има несигурност, неясност, кой какво прави. Трябва да разясним тези отговорности и също да включим в рамката на сътрудничеството между отделните власти и другите власти, които се занимават с детето и с а, благоденствието му, разбира се, а, такива социални а, власти. И се надяваме, че всички тези елементи ще подсилят и ще тласнат в правилната посока целият регламент. И така, Съсредоточих се върху елементите, по които предлагаме промени. Някои а, заслужават, разбира се, а, също нашето внимание, но ние не предложихме нищо там. Например, не предложихме промени в а, а, брачните а, и съпружески отношения. А, защо? Защото сметнахме, че най-спешните въпроси засягат децата. Именно за това трябва да се сръточим върху тях по а, другите въпроси, регламента функционира сравнително добре. Има известни проблеми, докладват се такива. Например, търсенето на най-добро законодателство, липсата на достатъчно възможност за консолидиране на процедурите. Това, тук вече съществуват различни а, процедури, а, нещата могат да бъдат и по-добри, да. Но установихме, че на този етап нямаме достатъчно данни, за да имаме доказателства за а, обявим общоевропейски проблем, а, по който трябва да работим. Има някои проблеми, свързани с търсене на най-добро законодателство в някои области, но това не е а, типично за целият Европейски съюз. И тогава се връщаме на въпроса трябва ли да се занимаваме с тези много специфични проблеми и да търсим решения, които в крайна сметка могат да доведат и до недостатъци. Тоест с тези решения не е сигурно, че ще се подобри като цяло баланса. И също всичките тези брачни въпроси сега са политическа чувствителна тема. Трябва ли да стартираме дискусия по тези а, въпроси? Смятаме, че по този начин до никъде няма да стигне. По-добре първо да решим въпросите с децата. Това е избора, който направихме. в решенията ни. Какво да предложим първо за преразглеждане? От една страна обхвата на проблема, доказателствата, които имаме за тези проблеми и от друга страна и евентуалните недостатъци при разглеждане на процедурите и какво ще изискват като съгласие от наша страна и не счетохме, че е нужно да преразглеждаме обхвата на, на регламента. Много от вас говорихте за браковете от един и същи пол. Е, да, е, смятаме, че е, този регламент се прилага съответно хартата 21 на ОНЕ за човешките и фундаменталните права, т.е. прилага се така и за двойките един същи и пол и а, ще оставим тази тема за по-нататък. В елементите, на които исках да се спра страна на комисията, а, ви ги казах, а другите не се занимаваме с тях не защото няма проблеми, а просто защото имаме нужда от повече данни, за да вземем информирано решение за бъдеще бихме могли евентуално да се върнем на тях и да ги работим, но сега смятам, че е по-важно да се съсредоточим върху това, което наистина е важно и в случая това е родителската отговорност и децата. Благодаря, госпожо. Госпожа Регнар. Благодаря ви много. Ще задам един въпрос на кратко. Всички отлично познаваме мерките залегнали в Брюксел 1. Но а също времено сме свидетели на много разнообразни практики в ежедневието. Така че целта е да се е, а, си улесни решението на проблемите в ежедневието. Това, което представихте, наистина е много интересно и е пряко свързано с е, а, си улесняване ежедневието на гражданите. Но защо е, избрахте преразглеждането? това означава, че всъщност сами си ограничаваме възможностите защото в противен случай ние бихме могли да направиме повече предложения, които да бъдат подкрепени. Сега, вие, сте, каз... вие казвате, че сте се концентрирали върху основното, т.е. висше интерес на децата, но по този начин просто си ограничаваме полето на действие и на предложение. Господин Зивка, благодаря Карен за това, за много ясното представене на проблемите, с които ще се занимаваме през следващите месеци. За разлика от Евлин, макар и да уважавам много нейното мнение, считам, че обхвата и подхода, който сте избрали, са много уместни. Знам, че става дума за нещо много сложно. Експертите казват. А, казват естествено, че не можем да съпоставяме бизнес модела с а, проблемите свързани с брачните модели, така че това са несравними величини. А, тук наистина трябва да отчитаме разликите, семейният живот, семейните проблеми. В никакъв случай не могат да се отъждествят с проблемите, които с които се сблъскваме в търговските взаимоотношения. Но при всички случаи още веднъж казвам, че подхода на Европейската комисия е много, много интересен и се надявам, че ще можем да го обсъдиме в а, а, подробности. Преразглеждането, според мен, в никакъв случай няма да ограничи а, основното, основната наша цел да работиме в, ин, за висшия интерес на детето. Така че аз лично приветствам това, че брачните въпроси са оставени на страна, че подхождаме поетапно. Е, и че не се опитваме да скачаме напред, вместо да вървиме последователно напред. Все повече и повече с трансграничните брачни двойки, т.е. трансграничните проблеми. Господин Радев, първо. Много ви моля да бъдете кратък, обаче, защото закъсняваме. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Вандер Кехов, благодаря ви за представянето на новото предложение на Комисията по регламента Брюксел 2А. Интересите на детето изглежда са в центъра на тази реформа. А, считам, че до голяма степен новите разпоредби ще допринесат за подобряване на живота на много международни двойки и деца в Съюза. Тази реформа ключови са няколко неща – на първо място е сътрудничеството между органите на държавите членки. Тук обаче трябва да се обърне внимание на сътрудничеството също между социалните служби и централните органи. Също така трябва орган на една държава членка, когато решава въпрос относно родителската отговорност, свързан с граждани на друга държава членка, задължително да уведомява за това органите на съответната държава членка, а не да го прави ако сам прецени, че е необходимо. Само така ще може да се осигури наистина ефикасно сътрудничество и по-добра защита на децата. Не мога да не спомена и процедурите по осиновявания, особено насилствените осиновявания без съгласието на родителите. Това е процедурата, която логически и юридически следва отнемането на родителски права, така че не може да бъде подмината с лекота не мога да разбера как Европейският съюз има правомощие да регулира сътрудничеството при отнемане на детето от родителите му, настаняването на това дете в приемно семейство от друга държава членка, но не може да регулира сътрудничеството между органите при производствата за осиновяване на дете, граждане на друга държава членка, най-вече при осиновяване без съгласието на родителите. Кой ще защити интереса на това дете, тези, които превръщат осиновяванията в бизнес ли? Крайно време е Европейската комисия да предприеме мерки и в тази насока. Мистер Господин Буда. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Още веднъж благодаря на комисията за презентацията. Пред... Предвиждате ли евентуално а, про, про, произнасяне на нищожество на брак пред, да речем, нотариус? А, тъй като в крайна сметка този, който може да се произнесе за а, валидността на брака, може да и също така да го разтрогне. В Румъния подобна възможност съществува. Като млад се занимавах с бракоразводни дела и знаете, че по този начин процедурите ще се улеснат, улекотят много, тъй като пред съда, страните реагират по друг начин. А в крайна сметка биха могли, когато има някакво споразумение, то да бъде е, представено на нотариус, да бъдат фиксирани срокове и в последствие нотариуса или друга е, друг орган да се произнесе върху разтрогването на бракът. Нещата ще се улеснат в Румъния. Живеят много италианци в продължение на 2-3 месеца, просто за да се разведат, тъй като в Румъния разводите се стават много по-лесно, отколкото в Италия. Благодаря ви. Госпожа Фандер Херхове. Ако обичате да отговорите. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Да, разбира се, осъзнаваме какви ограничения поставяме чрез преразглеждането на един съществуващ инструмент, но, както казах, това е един така обмислен избор, защото искаме преразглеждането да, се, да бъде успешно, т.е. като насочиме е, промените и ги фокусираме върху висшия интерес на децата. За да ни постигнем наистина едно бързо, ефективно преразглеждане, трябва да това то да бъде ограничено. В продължение на две години проведахме консултации, изследвания, допитахме се до много заинтересовани страни. Всички про- проблеми, които бяха изтъкнати, са взети предвид. Ние ги имаме предвид. Но както казах, в бъдеще, разбира се, ще можем да продължим с разглеждането и на другите проблеми, които не включваме в първия етап на преразглеждане. Колкото до хвата или полето на действие, господин Радев, ние не, не включваме осиновяването в тази, това преразглеждане, а по-скоро временното настаняване на децата, трансграничното временно установяване. За осиновяване имаме други е, инструменти и Европейския съюз не е компетентен в, но знаете, че съществуват конвенции относно трансграничното признаване на осиновяване, но това в никакъв случай не е, е включено в преразглеждането, нито в този регламент. Не е обект на регламента. Що що се отнася до а, автентичните документи, тяхното а, прилагане и така нататък. Тук няма никакви промени. Знам, че в някои държави членки някак си, си има тенденция към търсене на альтернативни начини за развод, но това не е обект на, на това преразглеждане в момента. Нямаме други искания за задаване, за, а, в, задаване на въпроси. Благодаря ви за презентацията. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за точка номер 6 относно отговорността, обещетенията и финансовото обезпечение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Господин Хризогонус има думата. This report deal... а, дами и господа, тук, този доклад а, а, има за, за цел да а, повиши нефт газ дейностите в крайбрежните води. Над 90% от нефта и 60% от природния газ се добиват в крайбрежните води. Целта е да бъдат предотвратени инциденти, катастрофи, а, и да се ограничат последиците от подебни катастрофи. А, целта е лицензите и причетрателите на лицензи да носят обективна отговорност за резултата от дейността обаче в директивата не са включена гражданската отговорност и щетите, свързани било то с физическо нараняване или други физически или материални щети. Комисията в своя доклад смята, че наказателно-правните мерки са достатъчни при решаването на съществото. Аз обаче не съм съгласен с това и смятам, че превентивните мерки биха били а, много по- полезни и ефективни и биха допълнили мерките свързани за опазване на околната среда трябва да се спазва принципа на замърсителя плаща с цел не само превенцията на щетите за околната среда, така както е сега, но и всички други щети, които според мене биха могли да бъдат последици от подобни катастрофи. Нека аз ще взема предвид всички ваши мнения, изменения и ще се опитам да постигнам консенсус по всички въпроси. Ще се опитам да обобща вашите мнения преди парламентарната вакансия и ще е, ви уведомя за всичко, което е, е внесено. Госпожа Регнер, Благодаря. Е, искам да благодаря на господин Хризогонос. Говоря на английски, тъй като се изказвам от името на нашия докладчик Сянка, който не може да бъде тук. Добре е, че се предвижда въвеждането на общи европейски стандарти за системи за обещетение. Госпожа Гите Гутеланд, нашия докладчик Сянка, обаче смята, че трябва да бъдем по-прецизни в това отношение. И следователно трябва да призовем комисията да създаде конкретни минимални правила за финансово застраховане и обещетение е, на вредите нанесени до брега. Представете си дейността на петролните платформи около Норвегия. Тук а, трябва да имаме а, секторна специфика и а, конкретни обещетения за вредите на несени на крайбрежния туризъм и на риболовната дейност. Тоест, това е примерът, който можем да почерпим от Норвегия. Много държавите членки нямат достатъчни правила за а, отговорност, използват се традиционните норми за търсене на отговорност и за присъждане на обещетение, а често пъти вредите излизат извън националните граници. Трябва да хармонизираме правилата за безвиновната отговорност и смятам, че е, това е пътят напред. Искам да представя това като становище на нашия докладчик Сянка във връзка с внесените от нея изменения. Господин Коферати. Благодаря. Искам да добавя няколко коментара към казаното от Евелин. Мисля, че това, което тя изложи, наистина обобщава позицията на социалистите по въпроса. Докладчикът се справя прекрасно. Трябва да се подчертае значението на хармонизацията в този случай, според мен. Повечето инциденти в морето действително причиняват вреди на повече от една държава, т.е. те по дефиниция са презгранични. И е много неблагоприятно това, че има различие в нормативната уредба на държавите членки във връзка с вредите и обещетенията за тях трябва да се предвиди, освен гражданска отговорност, и обещетение за економическите загуби. В противен случай бихме поставили под заплаха функционирането на принципа замърсителят плаща. Вторият ми коментар е свързан с директивата и нейното прилагане. Някои държави имат практика, която не можем да споделим на плоскостта на отговорността тук трябва задължително да имаме независим орган. Изхождайки от сегашния текст, е, мога да кажа, че в някои държави се твърди, че съответният орган е независим, но той на практика не е. Затова трябва да следим за независимостта на органа. Това е от основно значение. Господин Радев. Благодаря. Председател, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на господин Христогонов за доклада. Като цяло подкрепям доклада, като съм внесъл някои изменения. Смятам, че ние трябва да продължим да създаваме обща регулаторна рамка за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, която допълнително да повишава и хармонизира стандартите за безопасност и за защита на околната среда за, всяка, за всички дейности в крайбрежни води. Считам, че превенцията в случаите на дейностите, свързани с нефт и газ в крайбрежни води, е от изключително значение. Трябва обаче внимателно да проучим различните възможности, за да въведем и приложим най-добрите превентивни мерки. Но на първо време е важно директивата да започне да се прилага в целия Европейски съюз, за да видим как точно ще заработи и как държавите членки ще я прилагат на практика. В момента все още е рано да се направи оценка на правилното транспониране на Директивата за безопасност на крайбрежните води и приемането в тази връзка на европейски наказателно-правни мерки за действия, които нарушават Директивата. Поздравявам господин Христогонус, че е обърнал внимание и е подчертал, че за сектори, в които има множество малки и средни предприятия, чието съществуване зависи от чистотата на водата на крайбрежните зони – е важно да получават обещетение за чисто економическите загуби, които биха понесли в случай на аварии в крайбрежни води. Считам, че секторите като туризма и риболова могат да бъдат катастрофално засегнати от такива инциденти и това трябва да се вземе в предвид. Бих искал да подчертая, че позицията на нашата група относно колективните изискове е, е ясна и последователна имайки предвид рисковете от злоупотреби, всяко позоваване на производството по колективни искове не може да бъде подкрепено от Европейската народна партия. Благодаря ви. Thank you. I would like to start... Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. Той е много добър. много по-добре е да има силно екологично законодателство, отколкото да се страда от последиците от неговата липса. Платформите, с които се добива нефт, имат отражение върху е, околната среда е, и отражение върху крайбрежната дейност. Е, заслужава си да помислим да не допускаме такова отражение, за което се плаща скъпо и прескъпо. Имаме едно изменение, което бихме желали да откроим при тази възможност и това е изменение номер 29. Зелените биха желали тук да се цитира Парижкият договор. Съгласно Парижкия договор, трябва да има прогресивно, постъпателно е, изтегляне е, от експлуатация на различни операции и платформи, за да има осезаемо положително отражение върху околната среда до края на века. Можете да кажете, че до края на века е много далече, но е, във всички случаи така това предвижда Парижкият договор и ние можем да го цитираме. На пленарно заседание миналата седмица се говори е, за отчета на комисията по нейната работна програма. трябва да посочи какви усилия полага за изтегляне от е, употреба на твърдите горива и е, какви социални мерки ще бъдат предписани, за да се смекчат социалните последици от това изтегляне от употреба. Благодаря. Комисията желая ли да каже нещо? Yes, thank you very much. My name is York Curly. Благодаря, казвам се Йорк Кърди. Обелязваме си, че правната комисия предлага нови правни инициативи, върху които да работи комисията. Явно вашата комисия прави предложения, които излизат извън пределите в доклада на Европейската комисия. Е, да, когато се мисли и за нови системи за обещетение, трябва да мислим и за баланс. Пострадалите да получат обещетение и да не се допуска а, плащането на необосновани претенции. От доклада смятам, че и вашата комисия и Европейската комисия напълно са съгласни за това. Мотивите, изготвени от Европейската комисия, пред вижда е, уреждането на традиционните вреди е, по искане, когато трето лице носи вред, е, отговорността. Такава инициатива може би ще изисква много съществени изменения на гражданските кодекси в държавите членки и може да се стигне до много големи юридически проблеми. Искам да припомня, че юридическите традиции определят какво разграничение ще направят съдебните системи в държавите членки между правомерни обещетения за вреди и е, обикновени рискове, кои, с които е съпъствана всяка държава членка. Затова и държавите членки могат да имат съвсем различна нормативна уредба във връзка със своите традиции, опит, потребности и изисквания. Комисията е анализирала ситуацията през 2014 и 2015 година на основата на законодателството, действащо в държавите членки към тези години. Изводът ни след обобщаване на информацията бе, че няма категорични доказателства, че подходите към реализиране на гражданската отговорност държавите членки са по-малко ефикасни, отколкото предписанията на директивата за дейността близост до бреговете. Е, трябва след това да направим анализ, когато държавите членки започнат да изпълняват директивата след въвеждане в националните си законодателства. Срокът за въвеждане бе юли 2015 година. Получили сме по-голямата част от уведомленията за това, че директивата е въведена в националните законодателства, но не всички уведомления. Тоест има някои държави членки, които все още не са ни уведомили, че са въвели директивата. Е, там, където сме получили уведомление, комисията в момента извършва анализ. Дали приетите национални норми напълно съответстват на директивите. Като сравнението се извършва е, абзац по абзац, норма по норма. Наред с това смятаме, е, че е, някои държави членки имат е, значителна дейност в близост до бреговете, но също така и значителен риболов. Е, те трябва да бъдат предмет на особено внимание. Това съм го казвал и друг път пред комисията. Държавите членки трябва в контекста на конкретните обстоятелства да преценят дали ще е желателно да се предвидят обещетения за економическа загуба. Беше споменат примерът с Норвегия. Да, това, което Норвегия е направила за своя риболовен сектор, може да се използва като пример. Имаше коментари във връзка с директивата за престъпленията срещу околната среда. Смятаме, че Европейският съюз трябва най-напред да натрупа опит с изпълнението на директивата за безопасността на крайбрежните инсталации. В момента не е ясно дали се нуждаем от допълнителни актове за преследване на небрежни действия, довели предупреди е, чрез експлуатацията на тези крайбрежни инсталации. Ние трябва да направим доклад, в който да обобщим опита с законодателството в държавите членки след въвеждането на директивата до 2019 година. Е, там е, ще се съобразим и с това, което ще ни кажат е, компетентните органи на държавите членки, защото от тях ще дойдат предложения за реформа. Нашия доклад ще се разпросте върху цялата директива за безопасност на крайбрежните инсталации, но разбира се ще акцентираме върху въпроса за обещетението и за това как да не се допускат престъпни посегателства върху околната среда. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин Хрисоконос, иска ли да добави нещо? Не, не за сега. Благодаря. Благодаря. Така че приключваме след... тази точка и пристъпваме към следващата, а именно а, проектодоклад доклад за прилагане на Европейската заповед за плащане. Отново господин Хрисогонос има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Целта на а, тази Европейска заповед за плащане е да се позволи по-лесно събиране на сумите при трансгранични процедури. А, процедурата е опционална, т.е. остава на а, добрата воля на искащия дали да избере националната процедура или европейска такава заповед. Регламент 1896 на Европейския парламент създава Европейска заповед за плащания и а, след това започна и прилагането. За съжаление, комисията а, забави много при разглеждането си трябваше то да бъде представено до декември 2013, но в крайна сметка докладът излезе октомври 2015. Тоест, почти две години закъснение. И това преразглеждане не включваше разширена оценка на въздействието за всяка държава членка, така както беше изисквано по член 32 от регламента. Относно съдържанието, заедно с оценката за Европейската заповед за плащане, се забелязва не особена удовлетвореност от самата процедура. Разликите са големи, процедурата се използва от държава към държава, като има някои държави, които не зачитат времевия срок от 30 дни за издаване на такава заповед. Също разясненията, които пристичат от съда, например заплащането на лихвите, трябва да бъдат включени в един стандартен формат, така че новата версия трябва да бъде адаптирана понякога. заключение, основните елементи тук при тази процедура а, и основният проблем е липсата на честа употреба защото то липсва информация към физическите лица, бизнеса и другите заинтересовани страни. Очаквам вашите коментари. Much, Mr... Благодаря, господин Буда. foarte mult, domnule președinte. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата презентация. За съжаление, много често имаме ситуации, в които имаме инструменти, които са създадени за да подобрят живота на европейските граждани или на малките и средни предприятия, но които, за съжаление, не се използват така, както трябва да се използват от хората, които трябва да ги използват. И смятам, че това е отговорност на Европейската комисия. Очаквам обяснение от страна на комисията, защо това преразглеждане не е било направено през 2012-2015, защото можехме, ако го направите на време и ние да реагираме на време, за да информираме обществеността за този инструмент. Разискваме често исковете с малък материален а, интерес. Тук ситуацията е същата, просто хората не знаят за съществуването на този инструмент. Хората не могат да се възползват от инструменти, които вече съществуват. Нека да направя малко коментари по този въпрос. Освен факта, че процедурата а, не е позната, мисля, че трябва да помислим и за преразглеждане на изключенията, защото има такива, например, при въпроси свързани с социалните осигуровки, а, семейния кодекс и други. Трябва да вземем предвид, тези а, последни промени в м, закона, в а, земения кодекс, както и останалите. И също трябва да вземем предвид а, решенията на Европейският съд относно възможностите съдилищата да могат да направят оценка по така наречените а, клаузи в договора, които позволяват злоупотреба. И се позволява по този начин а, да се манипулират условията. Смятам, че трябва наистина да се посветим на усилията процедурата да бъде по-видима за гражданите, така че те да могат да се възползват от нея. Благодаря. Благодаря. Някой от комисията желая ли да вземе думата? Благодаря. Да. Искам да отговоря на трите въпроса. Първо, защо закъснявахме с доклада, най-вече заради факта, че имахме големи проблеми за получаването на нужните данни от държавите членки. Нека да ви дам известна информация. Имаме лица за контакт в съдебната мрежа в държавите членки. Те са ни лицата за връзка и се опитахме да получим данните от тях и се оказа, че не проработи по този начин. Второ, в някои държави които имаха простички системи. Един съд, който отговаря за издаването на заповед и за прилагането й, нещата бяха лесни. Но не навсякъде ситуацията е такава. И това не е въпрос, който а, ще решим от раз. А, сега стартирахме нови действия в нашата система, нашата мрежа. Целта е да се покрият всички инструменти и да получим статистически данни от държавите членки. Именно заради това лошо събиране на данните не можахме да представим на време доклада. Говорихте за обхвата на регламента, казахте че съжалявате, че, например, социалните осигуровки и някои семейни въпроси са изключени от обхвата. Тук смятам, че причината е процедурата се средочи върху а, събирането на а, дадено плащане. Класическият случай е, е сума, която не се плаща. И целта е да се ускори процедурата. Примерите, които споменахте, в много случаи със сигурност ще бъдат обжалвани, например при семейния кодекс. Тоест, най-вероятно ще има обжалване на такава заповед и за това смятаме, че тази процедура не е подходяща за бързо решаване на проблема. Също въпросните а, клаузи, които позволяват които позволяват злоупотреби. Това са въпроси, които се решават и от съда. Смятам, че просто тук доклада трябва да говори от само себе си. Това е. Благодаря. Докладчикът иска ли да добави нещо? Не, благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за този доклад. И така, приключихме с точка 7, стигаме до точка 8, а именно план за действие на действията на Европейския съюз срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. И пак господин Кризоконус се докладчик. Благодаря веднъж, скъпи колеги. В това проекто становище приветствам плана на действие на Европейския съюз за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и през последните години имаше наистина огромно увеличаване на трафика, а, като 28 милиарда евро годишно попадат в ръцете на криминални групировки чрез търговия на застрашени видове, но тези пари също така се използват за даване на подкупи и същевременно лишават част от а, местни общности от законни приходи. Затова смятам, че трябва да се приемат законодателни мерки с цел насърчаване защитата на дивата фауна и флора и да се пребориме с незаконните действия в този област. За това смятам, че комисията и националните органи, като фитосанитарните и ветеринарни служби и съответни агенции да упражняват тясно сътрудничество. Същевременно смятам, че трябва да се създадат общи минимални правила относно определянето на престъпления и санкции, свързани с трафика на екземпляри в флора и фауна, съгласно член 83, параграф 1 от договора на Европейския съюз. Очаквам вашите реакции. Господин Кастър. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик в Сянка отсъства, за това ще представя нейното мнение. Трафика на екземпляри от дивата флаура и фона е много доходоносен като по този начин се застрашават все повече и повече видове, но също времено се потъпква и върховенството на закона, така че комисията и държавите членки трябва да вземат мерки, като а, има по-добра информираност на а, държавите членки, населението и местните общности. Можеме наистина да предприемем мерки за по-доброто за по-добрата борба. Председател, уважаеми колеги, на първо място искам да изкажа своето задоволство от това, че Европейската комисия най-накрая се вслуша многобройните призиви на парламента и ни представи така дългоочаквания план за действие срещу трафика, засягащ дивата флора и фауна. Това действително е един много сериозен глобален проблем, който няма просто решение, а изисква обща ангажираност както на отделните държави членки и Европейския съюз като цяло, така и тясно сътрудничество с трети страни и държавите по происход. Като докладчик сянка за НП, аз ще внеса своите изменения по текста на колегата Хрисогонус, но бих искал съвсем накратко да ви начертая няколко проблема, които според мен не са намерили място в проекта на становище, което ни бе представен днес. Основното им притеснение към текста е призивът за установяване на общи минимални правила за определяне и санкциониране на нарушения, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Ние вече имаме един добър инструмент тази насока и това е директива 2008-99 ЕО на Европейския парламент и на съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право, позоваването на която към момента липсва в текста на становището. Въпросната директива задължава държавите членки да предвидят в националното си законодателство наказателно-правни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на общността, отнасящо се до опазването на околната среда, в това число и защитените видове от дивата флора и фауна. В нея са посочени не само престъпленията, но е предвидено, че държавите членки трябва да гарантират налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателно-правни санкции за тях. В тази връзка мисля, че ще бъде удачно, ако вместо да искаме създаване на ново законодателство, ние призовем за спазване на вече поетите международни задължения за стрикто изпълнение на съществуващото към момента законодателство за борба с трафика на видове от дивата флора и фауна както и за засилване ролята по-конкретно на Директива 2008/99/ЕО и нейното цялостно прилагане от всички държави членки. Благодаря ви. Мистер Андерсон. Thank you. Господин Андерсон, Много интересен, важен проблем. Бих искал да благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище. Това е проблем, свързан с екологични престъпления, корупция и а, сътрудничество с трети страни. Зелените подготвят изменения, които ще внесат Бих искал обаче да се спра на следната. Всич... През 2010 година бе прият регламента за дървообработването и дървосеченото. Това също е един проблем, свързан и който също, към който също има проявления на трафик, незаконна дейност и така нататък. Така че ние ще предложим и нови допълнения и изменения към проблемите след есента. Комисията ние работим, работихме по плана за действие с другите генерални дирекции. Приветстваме вашата ангажираност и благодариме на Европейският парламент, че се ангажира активно по работа по този въпрос отдавно. Ако не греша, имаше предложения, които бяха направени от Европейския парламент пред 2013 година и които са в основата на това предложението. Екологичните престъпления са част от дневния ред на е, нидерландското председателство. Доколкото знаеме, словашкото председателство ще продължи да работи по тези въпроси. Що се отнася до до санкциите и а, определението на престъпленията. Ние призоваваме санкции да бъдат прияти от всички държави членки. Генерална дирекция правосъдие работи по директивата. В момента през есента ще се проведе всеобщо допитване и обсъждане с всички заинтересовани страни, включително и е, неправителствени организации, гражданското общество относно прилагането на директивата и след това ще бъдат заети необходимите решения и мерки. Срока за внасене на изменения е 12 часа на 14 юли Докладчикът иска ли да добави нещо? Бих искал само да кажа няколко думи в заключение. В крайна сметка човек, човечеството не притежава планетата. То е един вид измежду много други видове. Така че трафика на а, застрашени видове е нещо като а, трафик на самия себе си. Т.е. ние трябва да осъзнаеме това и да приемеме необходимите мерки. Благодаря. Сега приключваме с тази точка и минаваме към точка 28. Е, трансграничен пренос на съдържание на онлайн услуги в, на вътрешния пазар, господин Кавада. Благодаря, скъпи колеги. Ще се опитам да бъда кратък. Политическите групи са разработени работиха по този въпрос, работихме съвместно. Искам само да ви спомена какви бяха принципите, на които стъпихме при изработването на този доклад. И няма да навлизам в подробности. тъй като не разполагаме с много време, а пък съм и на ваше разположение за да отговоря на въпросите и за да преработиме текста. Регламента за преносимост трябва да осигурява баланс прещу а, действителните възможности за пренос на съдържание и броя на а, ползвателите. Това беше първо. Второ, регламента не трябва а, да а, ощетява и да, да сваля нивото на защита, било то на авторските права или защита на потребителите. Трансграничната преносимост в никакъв случай не трябва да бъде равнявана на дост, трансграничен достъп е, или на улесняване на трансграничния достъп. И още нещо. Е, това трябва да бъде едно изключение в смисъла на преносимост, а не ново, нов стандарт в е, цялостната сфера на авторските права. И още нещо трябва преносимостта не трябва да води до пред, предоговаряне на е, цените или на условията, т.е. трябва да бъдат защитени от всякъде потребителите. Също но трябва да има ясни критерии за определяне на държавата членка на седалището на провайдера. Тези критерии трябва да бъдат записани в един списък, критерии, които да отговарят на бизнес модела както и да бъдат включени и другите критерии, които са договорени между доставчика и потребителя, но като се спазват, разбира се, същите норми. Това ще позволи да бъдат защитени и, потреб и потребителите и доставчиците, без обаче доставчиците да бъдат лишени от правото да определят критериите, които са най- добрите и правилните. Второ, в бъдеще ще трябва да бъдат включени нови критерии и това е, този списък не е затворен, така че той остава отворен и има възможност за включване на тези критерии. Същевременно доставчика може да извърши проверка на IP адреса си, за да види дали в друга държава членка се използва този адрес, а не в посочения предварително, посочената предварително държава членка. Тук не става дума да се следят ползвателите или да се е, стига до геоблокиране, а просто да се сигнализират нередностите и да, могат, и да може да бъде упражняван контрол. Критериите за проверка отговарят на съдържанието на разпоредбите, свързани с защита на личните данни. Ако е необходимо, бих могъл да ви дам и допълнителни обяснения. Срок за внасяне на измененията е 15 септември. Проекто доклада ще бъде гласуван тук в нашата комисия на 13 октомври, ако няма прекалено много изменения. И ако за един месец имаме възможност да се обединиме около компромиси. Това са основните компоненти на това проекто становище. Благодаря ви и очаквам вашите реакции. Благодаря, господин Кеслер. Благодаря, господин председател. Най-напред бих желала да благодаря на докладчика за неговата работа. Мисля, че той е изготвил много добър проект на доклад и очаквам с оптимизъм работата през едните седмици. Обхватът на първоначалния проект на Комисията за презгранична преносимост на услугите за съдържание в интернет беше ограничен. Това беше предпоставка за пропускане на реална възможност и за това. Много се радвам, че господин Кавада предлага разширяване на приложното поле. Напълно споделям този подход. И се надявам, че европейските потребители скоро ще могат да, да ползват интернет услугите, които ползват в държавата, в която живеят, навсякъде, където пътуват из Европейския съюз, било по работа, за почивка или по други причини. Много се радвам, че се разбира е, едно основно правило. Презграничната преносимост може да функционира правилно само когато доставчикът е в състояние да провери от коя държава идва потребителят. Това ще гарантира правна сигурност за всички страни. Същевременно е необходима гъвкавост, така че всички различни доставчици на интернет услуги в Европейския съюз да могат да изберат подходящи средства за проверка, съответстващи на техния бизнес модел. Тези средства за проверка трябва да се използват ефикасно, съразмерно и в съответствие с правилата за защита на личните данни. През последния е, месец е, изслушахме тежненията на различни заинтересовани субекти, които ще бъдат засегнати от бъдещия регламент. Сега можем вече да си представим кои средства за проверка са съразмерни. След изложеното смятам, че нито е необходимо, нито е полезно да се предава отговорността за създаването на списък на средства за проверка на една експертна група. Според мен е добре това правомощие да бъде делегирано на Европейската комисия, но Всъщност, на мен ми се струва, че възлагането по делегация на Европейската комисия не е уместно и много се радвам, че господин Кавада е на същото мнение. Има един въпрос тук. А, може ли периодичната проверка на IP адреса на абоната да се смята за средство за проверка на държавата, в която живее този абонат? Няма ли това да доведе до нежелано и нежелателно съхраняване на лични данни, е, свързани с абоната. Би трябвало проверката на IP адреса да се използва за средства различни от блокиране на сметката му. Както казах в началото, надявам се, че резултатите от нашата работа ще бъдат добри. Thank you very much, Mrs. Reda. Госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговия проект. Има доста елементи, които според нас са стъпка в правилна посока. Категорично е важно да се подчертае, че всички договорни клаузи, които биха ограничили преносимостта, не следва да пораждат правно действие. Не трябва да има и срокове, в които да въжи преносимостта, съгласно регламента. Ние подкрепяме изменението, според което доставчикът на услугите трябва да има възможност да даде достъп до каталога на услуги в страната, в която абонатът пребивава временно. С всичко това сме съгласни, но има и някои неща, които ни безпокоят. Най-важното сред тях е следното. Не сме съгласни, че трябва да се променя юридическата фикция, която предлага Европейската комисия. Тази европейска фикция е сърцевина на проекта и мисля, че тя е изработена много внимателно. Също така Необходимо е тази фикция да въжи за целия корпус на законодателството, свързано с авторските права. Това е фикция, която не обслужва само този конкретен регламент. Мисля, че ако започнем да променяме фикцията, прилагането на регламента значително ще се забави. Това е ключова норма на регламента и тя е подкрепена в този вид от съвета. Няма нужда да я променяме. Съгласни сме, че един делегиран акт за критериите за проверка може би няма да е уместен подход. Съгласни сме и с опасенията на господин Къстер е, за това, че може да има опит IP адреса да се използва като критерий за държава членка на пребиваването. Ще ви дам един елементарен е, пример. Възможно е едно лице по професия да се придвижва непрекъснато от едно място на друго. Живее близо до границата на една държава членка и всеки ден пресича тази граница, е, за да работи в друга държава членка, е, като по време на движението си използва услугата за стриминг. Може би това лице никога няма да използва тази услуга в държавата, в коя, на която се води жител. Е, и въпреки това IP адресът е, ще е свързан с това лице. Не може обаче да имате и двете предпоставки едновременно. Да е в държавата членка, в която живее и да е в държавата членка на временното пребиваване. Е, тези държави са различни. Затова трябва да направим така, че регламентът е, да въжи за всички хипотези, включително хипотези като движение, ежедневно движение – Има много основателни причини, поради които лицето може да не ползва една такава стриминг услуга в държавата членка, в която живее. Е, много се радвам, че изрично се визира защитата на личните данни, че не може да има е, задължение, общо задължение, което да се вмени на доставчика на услугите за наблюдение. Той може периодично да извършва проверки обаче е, принципът да не се провежда наблюдение може да пострада, ако тези проверки са прекалено чести. Затова тук трябва да помислим по-добре. Като принцип проверката трябва да се извършва рационално, без да се извършва ненадлежна намеса в правата на лицето. И най-сетне е един по-дребен въпрос за точките от преамбюла. Не съм е, сигурна дали наистина докладчикът е решил да заличим обосновката, поради която се приема регламентът. Тази точка от преамбюла не се отразява върху съдържанието на нормите в съществената му част, но ам, мисля, че едно обосноваване не е излишно в момента се стига до геоблокаж и според мен тази точка от преамбюла трябва да остане в окончателния текст, защото тя добре обяснява по каква причина сме изработили този регламент. Благодаря. Това бяха исканията за думата. Предполагам, че в този момент можем да приключим дискусията по точката. Господин Кавада. Като се е, има предвид, че нямаме много време, ще бъда много лаконичен. Естествено, е, че имам предвид казаното от колегите, ще се опитаме да доближим мненията си. Е, има две бариери. Първо, не са системни проверките, а са случайни. И второ, слушвам се в казаното от госпожа Реда, този акт не е създаден за да се наруши принципа на териториалност. Това мога да и кажа. Иначе извън това ще се постараем максимално да доближим позициите си. Председателят, благодаря. Госпожа Адинофил е поискал думата. Ами, на мен ми се стори, че всъщност изключвате, т.е. че приключвате е, един първи кръг на изказвания от докладчиците в Сянка и че ще има втори кръг. А вие като че ли приключихте дискусията, може ли да се включа и аз в разговор? Извинявам се, че не е тук госпожа Бержерон. Според мен Досието е извънредно интересно. Благодаря на господин Кавада за представения от него проект. Цифровият единен пазар е една от най-важните и интересни стратегии, изготвени от Европейската комисия някога. Обедена съм, че независимо дали говорим за малки или за големи дружества в Европа, това е реална възможност на всички тях да се помогне да вървят напред. Защото чрез подобна уредба те могат да подобрят економическата си позиция и да създават повече работни места. Казвайки това, изслушах това, което споделиха другите колеги. Аз също малко се притесних е, във връзка с механизма за контрол и това той да бъде свързан с страната на постоянното пребиваване. Тук може да се стигне до нарушаване на правата на човека и е необходимо равновесие, за да се гарантира тяхното спазване. Според мен е възможно да се стигне до правна несигурност. Защо го казвам? Не, защото искам да успоря правата на големите или по-малките дружества, които работят в тази сфера. Казвам го, защото че при чувствителните данни едно дружество може да бъде изложено на големи разходи противен случай ще има големи проблеми. Може би трябва да съществуват бази данни, в които да се съхраняват чувствителните данни на потребителите. Ако базата данни обаче даде теч, тогава за потребителите се пораждат проблеми и те ще поискат да, да защитават правата си. Мисля, че трябва да имаме предвид това, когато работим върху контролния механизъм и да знаем, че съхраняването на чувствителни данни може да доведе до значителни разходи за дружествата. Госпожа Реда цитира част от преамбюла. Аз също бих искала да коментирам преамбюла и по-специално неговата точка 26. Според мен тук е за предпочитане да прередактираме текст, за да е ясно какво разбираме под договорни клаузи или договорни условия. Предполагам, че сега много адвокати радостно потриват ръце, представяйки си всички а, е, колективни искове, които могат да бъдат заведени във връзка с договорните клаузи и възможността за използване на услуги в този контекст. Трябва, разбира се, да мислим за правата на дружествата, но трябва да мислим и за защита на правата на потребителите. Въпросът е в равновесието между двете за да не се стигне до допълнително обременяване на дружествата с разходи. И преди всичко не бива да забравяме, че има фундаментални права, като правото на защита на личния живот. Благодаря още едно искане. Господин Негреско, моля лаконично, тъй като много изоставаме от програмата. Ще се изкажа съвсем кратко. Най-напред погледнах първоначалния проект говори се за адреса IP. Като специалист по информатика мога да ви кажа, че един IPS може да се промени за две минути от всеки. Освен това, трябва да се мисли и за носителя има начини за проверка, при която се извършва трайна намеса в правата на хората адреса IP не е достатъчен. Второ, във връзка с съхранението на данните, обикновено тук говорим за платени услуги. Тоест, е, онези, които събират пари от абонатите, пазят чрез съответната защита определен обем лични данни – Следователно не е трудно за тях да съхраняват при спазване на правните изисквания. Е, има нещо друго е, че има изискване е, лицето периодично да се връща в страната, в която е подписало договор. Периодично не е определено. Не е определено, що е това периодично или редовно. И понеже най-вече имаме предвид платените отношения, възмезните отношения, плащането определя къде лицето най-често пребивава. И последно нещо. Има известна непрецизност в уредбата на безплатните услуги. Безплатните или безвъзмезните услуги трябва да съответстват на това, което е записано в доклада. От друга страна се казва, безплатни услуги не трябва да се включват в уредбата. Трябва да бъдем по-прецизни. Е, всъщност е, тези сложни правила не би трябвало да се отнасят за услуги, при които не се събира насрещна парична престация. Благодаря. Приключваме с тази точка и преминаваме към точка 9. Обмен на мнение за контрола върху а, сформирането и състава на експертните групи, които използва Европейската комисия. Госпожа Кауфман, нашия докладчик, има дума. Благодаря, господин председател. Става въпрос за един инициативен доклад на комисията КОНТ и ние трябва да направим становище по а, този доклад много дълго не се знаеше дали ще има в крайна сметка доклад на господин Де Янг. Той трябваше да представи един работен документ през март, но вече имаше и директни разговори с комисията, по-специално компетентният заместник председател на комисията Франц Тимерманс. Бюджетната комисия а, издадено становище и самата комисия предвиди нови хоризонтални разпоредби за работната група и ги, пред... и ги публикува на 30 май. Докладчикът реши да представи един доклад на 5 юли, защото смята, че този доклад, че в парламента, извинявайте, има много критични забележки, много въпроси са били разгледани от НПО-тата, са повдигнати от тях и че не е имало достатъчно а, разглеждане на тези въпроси в хоризонталните разпоредби. И а, рамката за групата от експерти вече е предвидена и комисията трябва да реши как точно ще станат нещата. Смятам, че е добре комисията да се покаже, да вземе предвид критиките. Това се вижда в новите хоризонтални разпоредби, особено когато се говори за прозрачността на групата експерти. И наистина трябва да се търси тази синергия между работата на групата експерти и работата в парламента и комисията. И също е добре работата на експертната група да бъде оповестена публично. И ето, от една страна има въпроси, свързани с равновесието в експертната група, да, наистина трябва да има напредък относно равенството мъже и жени или когато става въпрос за географският происход на докладчиците. Но също трябва да се намери равновесие между економически и неекономически равновесие между економически и неекономически интереси. Също нека да не забравяме, че има и по-слабо представени групи, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа на комисията, за да могат да участват, например, малките и средни предприятия, ако примерно искат да изпратят представители за някои заседания в Брюксел. Просто а, те трябва хем, примерно, искат да участват, хем да помислят как да продължат да работят с пълен а, персонал. И разбира се, ние винаги можем да изпращаме протокола от заседанията, но считаме, че този протокол трябва да бъде разбираем и позициите на всички страни да излязат ясно и миноритарните позиции също да бъдат ясно заявени. Като график бих предложил това, този проект за становище да бъде а, на лице до 17 септември, а после да имаме разглеждане до 30 септември и после гласуването до средата на октомври. Благодаря, господин Буда. Благодаря. Господин председател, благодаря за презентацията. Има няколко технически елемента, свързани с лекцията на експерти. Когато избираме експерти с цел да разгледаме, да осигурим пълна прозрачност, трябва да вземем предвид и теоретически и практически опит на експертите, най-вече практическия – защото имаме нужда от истински такива хора, работещи на терена, а не просто теоретици. Когато се говори за възможността за взимане на решения, текстът казва, че тези решения трябва да бъдат взети тайно. Аз мятам, че тези решения трябва да бъдат обществено достояние. Не може, примерно, една група от експерти, а, примерно 5 човека, да се съберат в тайно заседание и никой да не знае какво става. Гледам текста и смятам, че има възможност да а, едно миноритарно становище да бъде и да остане а, тайно. Не, тези миноритарни а, становища трябва също да бъдат обществено достояние. Нали за това се борим? Благодаря. Не виждам други да искат думата. В такъв случай можем да приключим с точка 9 и останалата част от заседанието за днес е а, при закрити врата така че който не е а, упълномощен да бъде тук, да излезе.